сесията, прекратена на 17 декември 2015 година, подновена. Скъпи колеги, за съжаление, новата година започна така, както завърши предишната. С, бя, бе пролета кръв в Тунис, в Джакарта, в Париж, и в Истанбул на преди няколко, преди няколко дни бе извършен атентат в Истанбул и има и жертви граждани на Европейския съюз. 10 души е, бяха убити, 9 тежко ранени. Те са от седем европейски държави ние споделяме скръпта на семействата и близките на а, жертвите и пожелаваме на онези, които са ранени, да се възстановят бързо. Терора не признава границите, нашата сигурност, нашия живот е, е в опасност, независимо къде сме, в Буркина Фасо или в Европа. Затова, скъпи колеги, нямаме право да се да оставиме теро, терористите да ни заплашват и да ни сплашват. Ние трябва да се обединим, за да защитиме демократичните ценности чрез правовата държава, чрез сътрудничество едни с други, благодарение на усилията на силите на реда на отделните държави членки. Бих искал да израза от наше име нашата ясна позиция. Приемаме ли протокол от 17 декември? Има ли някакви възражения? В противен случай протокола се